I'm going to exert my authority and ask you to take your seats because сега ще се наложи да бъда авторитарен и да ви помоля да вземете местата си, защото трябва да започнем. So, our first point on the... Първата точка от дневния ред днес след обед е отчета относно президентските избори в е, Перу от 3 до 7 юни. Добре дошла на госпожа Рената Вебер и господин Деграндес. И им давам думата в този ред. Thank you very much, chair. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря, че ме поканихте да ви е, представя как се развиха изборите и как се разви нашата наблюдателна мисия в Перу. И става дума не само за втория тур на президентските избори, но и първия тур на общите избори за перу... Перуанския конгрес. Мога да кажа, че беше много успешна мисията ни по три причини. Първо, много сериозна работа свършихме там. Второ, нашето присъствие там бе от изключителна важност за изпитите. И трета, ние вече работим по е, последващи е, дейности е, съвместно с нашите партньори от Перу. Доста голяма беше мисията. Пристигнахме на 5 е, март. 10 експерти бяха така в основата на групата. После 50 е, наблюдатели, които отидоха на различни места в страната и то дългосрочно. После една делегация в пълен състав от Европейския парламент се присъедини за първия тур на изборите и след това за втория тур. Първия тур делегацията бе председателствана от колегата Луи де Гранте, а втория път от Августин Ялдемер. За пръв път в ключовия състав от експерти се включваха е, се включи експерт за, по финансиране на политическите партии и изборните програми, а, кампании, което за Перу е от е, ключово значение. Ще ви поясня скоро защо. Второто, което коментирах, а именно колко важно бе нашето присъствие за изборите, абсолютно подчертавам този момент, защото смея да кажа, че нашето присъствие там беше доста решаващо. Нека да ви поясня защо. За съжаление, Конгреса на Перу не предприе много пространна реформа на изборната система. Те просто прокараха няколко много лоши, честно казано, изменения. След като бяха обявени изборите и беше започна вече предизборната кампания. На базата на тези законодателни изменения, които естествено са задължителни, техния съвет или орган, който се занимава с организацията на изборите, реши в седмиците, които последваха, да извади от кампанията определен брой кандидати. Други кандидати се оттеглиха, за да може да запазят юридическия статут на партията си. И накрая от 19 кандидатури за президент, само 10 петима останаха в състезанието. И до последния ден имаше огромна неяснота или несигурност. До последно не знаехме кой още ще се оттегли, което налагаше да има особено внимание към организирането на из... изборите. Междувременно в международните медии се появиха някои статии, където се поставаше под въпрос капацитета на страната да организира демократични избори. Коментираше се и невъзможността на някой от кандидатите да се състезават и как това ще се отрази на резултатите от изборите. Много важен въпрос. Ние бяхме там с целия наш авторитет и а, действително от тяхна страна бяхме посрещнати с 100% прозрачност. Получавахме всичко, което искахме. Получихме сериозни правен анализ за изборната среда. И всичко, което се случваше, всички събития по отношение на правата на личности да участват в политически избори. Навсякъде, където се поставихме въпросително, общо взето тези ограничения бяха в рамките на закона и предвиждането от Конституцията. Нямаше никакви намерения да се извършват а, нарушения, да ни подвеждат, нямаше политически натиск върху организаторите на изпит, изборите. И когато ние си дадохме сметка, че това е така, започнахме да оповестяваме тази теза нееднократно. За първия кръг на президентските избори и изборите за Конгрес се дискутираше предимно тези откази от кандидатури, изключването на кандидатури и така нататък. така или иначе, изборите се състояха и откровенно казано, бяха организирани много добре. Всичко, което се случи в изборния ден, беше наред и накрая всички приеха и резултатите. Втория тур бе много по-лесен, много интензивен дебата, дебат се проведе с всички кандидати и Кандидата, който беше така основния Кейко Фуджимори, загуби с 42 000 гласа, но тя прие резултатите. Значи в Перу беше малко по-добре от Австрия, няма, не им се налага да повтарят изборите. И победителят е господин Педро Павло Коченски. И двамата кандидати се държаха много демократично, докато изчакваха официалното повестяване на резултатите. Абсолютно впечатлително беше да наблюдаваме как се държаха те и членовете на партиите им и гласоподавателите. И накрая на 28 юли господин Кочински ще поеме своя мандат като нов президент на Перу. Споменах също и за последващите ни действия, с това ще приключа. Тези действия са, според мен, изключително важни в случая с Перу, защото те могат да дадат много успешен пример за това как Европейския съюз може да окаже влияние върху демократичното развитие на дадена страна. Не само следващата седмица ще отида отново в е, Перу да представя окончателния доклад и препоръките, но вече е, започваме да замисляме някои ден, дейности. И на е, ниво парламент също така. Затова искам да благодаря изключително много на членовете на делегацията от Европейския парламент за тяхната откритост и готовност да си сътрудничат с депутатите от Перуанския конгрес. В момента вече има одобрено сътрудничество с парламента и Конгреса на Перу и се надяваме, че е, ще продължим с това сътрудничество и в бъдеще. Благодаря ви. Приключвам до тук. Ако имате въпроси, заповядайте. Благодаря. Господин Деграндец, имате думата. Sí, gracias, señor presidente. En, lugar, en primer lugar, me gustaría благодаря, господин председател. Първо искам да Поздравя господин Пабло Кочински с неговата победа на изборите на 5 юли. След това искам да поздравя мисията за наблюдение на изборите и нейния ръководител госпожа Вебер също така какво са направили по време на отделните кръгове на изборите и е, при изборите за Конгрес. Аз мога да се присъединя към казаното от вас, мога да го приема изцяло и съм сигурен, че Вие сте обобщила всичко по отличен начин. Ние работихме в много добро сътрудничество и, и преживяхме ситуация, в която тези важни избори можахме да ги наблюдаваме от непосредствена близост. Аз съм председател на делегацията за връзки с държавите от Андите и, както казах, наблюдавахме изборите в Перу – Предизборната борба беше пример за демокрация от е, избирателните секции е, до е, комисията. Абсолютно всички работиха в отлично сътрудничество и много професионално. Освен това, искам да посоча, че тогава имаше много добър климат, в двустранните отношения между Европейския съюз и Перу. Това намира израз в търговския договор, който две години след влизането му в сила предлага огромен потенциал, който трябва да бъде използван за двустранна изгода, най-вече в полза на перуанския народ. Аз говорих за добрия климат, за сътрудничеството. Скоро влезе в сила процедурата за освобождаване от краткосрочни визи в шенгенското пространство и тук Европейският парламент изигра много голяма роля. Искам сега да се спра на нещо, което може би е второстепенно. То беше споменато обаче от госпожа е, Зомър. Има отлични шансове за това да поставим нашия авторитет във везните при по-нататъчното сътрудничество с Перу. Има президент, който е спечелил изборите, има и конгрес, където е, опозицията има мнозинство, госпожа Пушимори. Това изисква разбиране, изисква сътрудничество и те, е, имам предвид двете страни, желаят нашето посредничество членове на Конгреса желаят да дойдат тук не е непременно за да научат нещо. А скоро ние бихме научили нещо от тях. Не искам да Ке се преста и ке nosotros... Обиждам никого, обаче е, наистина се предлагат много добри шансове за решаване на проблемите, които трябва да използваме не само теоретично, но и практически, така че да допринесем за развитието на тази голяма страна, която сега се модернизира и се развива и която е абсолютно необходима от геостратегическа гледна точка в Латинска Америка. Благодаря, господин председател. Иначе заместник-председателят на парламента присъства, господин Валкарсен, но тъй като той няма да вземе думата, искам да посоча, че това е важно. Важно е той да бъде поканен на 28 юли. Той би ни представлявал по много добър начин. Председателят, благодаря. Uh, colleagues. Преди да дам думата на двамата колеги, които искат да се изкажат, нека да оповестя, че тук имаме гости от парламента на Пакистан. Нека да ги поздравим. Те са тук, за да слушат нашия дебат. Английски могат да слушат на втори канал. Господин Лопес, имате думата. Благодаря. Първо искам да благодаря на мисията за наблюдение на изборите, най-вече на госпожа Раната Вебер, която беше председател на тази мисия. Ние проследихме изборите много внимателно, тъй като те имат значение за цялата страна и за целия субконтинент. Искам да добавя още няколко аргументи. След като с голям интерес изслушах изказванията на двамата изказали се преди мен. Съгласен съм и с двамата. Първо трябва да се посочи, че Павло Кочински със сигурност ще има трудности да управлява тази страна, най-вече защото мнозинството в Конгреса е срещу него и защото се знае, че той е успял да обедини всички гладове, гласове е, около себе си срещу Фушиморо. Една от изненадите беше, че трябваше да се установи кой го е подкрепил Той ще бъде изправен пред две основни предизвикателства. Първо, економически растеж. Тук Европа може много да направи, това вече беше казано. Тук ще трябва да си помислим как да се процедира с мините, с други съоръжения и още нещо, на което искам да се спра. Трябва да се зададем въпроса защо Шинаро има толкова голяма власт в страната. Аз мисля, че основният проблем е, че няма достатъчно добре структурирана дългосрочна партийна система, която да даде възможност за стабилност, за оформяне на ядро от постоянни избиратели, поради което новите партии се появяват, след това изчезват бързо и Фушимори и неговото движение, неговата партия са част от културата и е, историята на страната. Казвам това, защото трябва да се признае, че една силна партийна система може да укрепи демокрацията, а в случая на Перу ако в дългосрочен план се изгради стабилна партийна система, това ще бъде добре за укрепване на демокрацията, а също така и ще се възприеме добре от избирателите. Госпожа Билбао, благодаря. Първо, естествено, няма как да пропусна да благодаря на Рената за работата, която е извършила и е, също Луиш де Грандеш Паскуал. На него също му благодаря за работата му в парламентарната делегация. Аз бих задала един въпрос във връзка с е, измененията на избирателния закон или избирателната система, поради което някои кандидати бяха изключени. Нова реформа електорал de cara a unas próximas elecciones. Hemos visto партиите е, всъщност говореха за реформа в избирателното право. До сега обаче няма конфликти, всичко мина много гладко. Няколко кандидати обаче бяха изключени по силата на новоприят закон. Това просто се получи така. Как е, виждате нещата в бъдеще? Смятате ли, че трябва да има следващи реформи, че ще има проблеми в бъдеще? И втория въпрос – Мислите ли, че един от изключените кандидати би имал шансове да се наложи в тази голяма борба между двама кандидати, като всъщност Фушимори беше силна кандидатка, това трябва да се признае. Аз Бих искала да чуя вашето мнение, най-вече във връзка с реформите. Господин Себастиан, благодаря, благодаря господин председател. Първо искам да благодаря на мисията за наблюдение за изборите и ви благодаря, че ни поканихте на това заседание. Аз мога да се присъединя към думите на председателката Рената Вебер или пък на Луис де Грандес. Смятам, че по време на посещението постигнахме нашата цел и въпреки това искам да посоча, че официалните декларации, които там бяха направени от Европейската комисия и от е, Европейския парламент бяха много ясни, много смели и беше признато, че искаме да подчиним нашата взаимна дейност, нашето сътрудничество на принципите на прозрачността перуанската система. За нея научихме много подробности, обаче е, въпреки това бяха посочени и слабите страни от нас, е, които бяха признати от перуанските колеги. Например, въпроса с финансирането на политическите партии. Колегата Лопес засегна този въпрос, най-вече е, избирателната система, която не дава възможност да се консолидират силни партии, необходими за перуанската демокрация. След това имахме среща с Националният избирателен орган и там ни описаха какви проблеми възникват, когато в хода на кампанията трябва да се прилага тази реформа в избирателното право. Като естествено трябваше да бъдат изключени няколко кандидати. Това се отрази до някъде на изборите, така е посочено и в декларациите, а и се вижда с просто кой, както Луис де Грандес каза, аз е, смятам, че съзнанието от страна на перуанските партии и компетентни органи е, за необходимостта от реформите, това естествено налага необходимостта от добро сътрудничество, без обаче да се налагаме в случая като по-умни. Е, е, парламентът просто трябва да настоява да бъдат отразени няколкото слабости, които все още съществуват. Това са нещата, които искам да кажа. Иначе професионалността на техническия екип е, беше много добра на много високо ниво и е, мисията беше наистина успешна. Благодаря, госпожа Родригес. Аз също искам да благодаря за това, че ни беше дадена възможност да участваме в тази мисия за наблюдение на изборите, а и да участвам в днешното заседание. За мен тези мисии за наблюдение на изборите са много важни. За първи път присъствах на такава и мисля, че Европейския парламент играе основна роля, която винаги съм признавала. Но другите държави в които отиваме, те са много благодарни също, защото могат да научат много от нас. Искам да е, поздравя президента Валкарса за това, че е, господин Кочински може да пътува в е, Перу. Благодаря и на госпожа Рената Ебер, Вебер. Благодаря, разбира се, и на целия професионален екип на парламента, който извърши наистина отлична работа. Моето впечатление е, че при такива мисии не трябва да бъдем сами, защото месеци наред се работи и се дават важни препоръки. А препоръките, които ние дадохме след втория кръг на изборите за президент, е, а също и след първия кръг, винаги сочат към проблема, че Перу е, има слаби демократични институции. Е, не са достатъчно силни политическите партии. Системата на финансиране също влияе, а вече при втория кръг ставаше дума за по-силно парламентарно сътрудничество. Тук не става дума да получаваме някого, а да му помогнем в рамките на един процес, в който другата страна желае Европейският парламент да помага на перуанците. Това трябва да имаме предвид като идеи. Смятам, че е важно, защото господин Кочински ще изпита затруднения да владее ситуацията в парламента поради слабото мнозинство. Перуанците желаят да работят с нас. Трябва да бъдем проактивни и да се опитаме да укрепим демокрацията в Перу, за да може страната да изчерпи наистина своя потенциал. Благодаря. Благодаря, господин Панцери. Благодаря. Аз също искам да се присъединя към хора на благодарности към всички тези, които осъществиха наблюдение не само от името на комисията, но и от парламента. Смятам, че е необходимо да бъдем съвсем реалисти и да кажем, че е, много дисциплинирано протекоха изпитите, изборите, извинете, нямало е проблеми. Но като цяло може да се отбележи, че има някои елементи в ситуацията, които могат да са източник на проблеми. Особено в първия кръг. Във втория кръг проблеми не е имало, но при първия тур на изборите е имало известни проблеми относно процедурата или предоставянето на информация. Примерно в града Куско са пуснати много е, празни бюлетини, което означава, че е имало някакъв проблем с информираността. Другия проблем е достъпът на медиите. Трябва да признаем, е, че обективно казано, положението не е било добре, добро в това отношение. Особено в областта на Лим, в района на Лима е имало твърде много разходвани средства, чието източник евентуално са били, е бил трафика на наркотици. Имало и примери за корупция, защото някои от кандидатите са използвали а, кандидатурата си, за да избегнат арест. Трябва да си даваме сметка, че тези неща се случват в една страна, която е много важна за нас, където неформалната е економика заема много голяма част от дейността. И това е проблем, защото липсва контрол. И съответно това дава отражение върху изборите. Аз лично смятам, че с оглед на резултатите можем да въздъхнем с облегчение, защото по-добре е да е господин Кочински, отколкото Кайко Фуджимори. И всъщност вод не е бил за нова визия на Перу, а по-скоро протестен вод срещу Кайко. А за нашата мисия ние не бива да бъдем само посредници за създаване на нова демократична обстановка в Перу. Естествено, не искаме да им изнасяме проповеди, но ние не следва да сме там само като посредници. Трябва да търсиме реформи за на изборната система, социални реформи и така нататък. В противен случай страната нямам да си реши политическите и социалните проблеми. Аз лично си извадих много изводи от положението, особено от първия кръг на изборите. Има още какво да се научи. Следващия оратор. Коментариos coinciden en идея да е. Госпожа Вебер, благодаря на всички колеги. Действително, ние все пак имахме възможност да допринесем за едни сериозни реформи там. И се надяваме, че и следващите ни действия ще върват в същата посока. В страната е необходимо действително да има много дълбока реформа и то не само за, на изборите, а на цялата политическа система. Там няма ист истински политически партии на, на местно ниво, особено нищо не се случва. Няма никого. Ако мога да ви дам няколко примера. 130 са депутатите в е, парламента, но 100 е, от тях не са членове на партия, т.е. те сами си дават кандидатурата за за парламент. Това от европейска гледна точка е много трудно да бъде осмислено. И въпроса е как точно можем да подходиме, нали? Ние не можем да размахваме е, как се случва после дисциплината, нали? Как се следва някаква линия. Също реформата за политическите партии и, е, и необходимостта от е, реформа на изборите е едно, но поставя се тук въпроса и за финансирането. Е, да, средства, които идват от мръсен бизнес, от трафик на наркотици, има всякакви обвинения, но за да се преодолеят тези проблеми, трябва да има пълна прозрачност на цялото финансиране. Дали е въпрос за финансиране на кампанията или на партията, на политическата сила. А, разбира се, когато започнем да говорим за такива неща, политическата класа веднага започва да се съпротивлява това, което сме извършили до момента и ще продължим със същата линия, е да създадем съответните връзки в гражданското общество, журналисти, неправителствени организации, комуникационни центрове, които да настояват за реформа в това отношение. Именно това е важното за страната. Аз лично считам, че Конгреса ще въведе някакви елементи на, въпро... на реформа, но то няма да е достатъчно. Освен ако не сменят целия процес, свързан с политическите е, партии. В противен случай ще е много трудно да се постигнат каквито и да било промени. Така или иначе, всички приемат резултатите, ще видим дали ще приемат нашите идеи. В противен във всички случаи промяната може да бъде постигната много лесно. Благодаря, с което преминаваме към следващата точка на нашия ред доклада на колежката Фотига за пропаганда Стратегически комуникации на Европейския съюз за противодействие на пропаганда, насочена срещу него от трети страни. Госпожа Фотига. Благодаря, господин председател. Това е вторият кръг от разисквания по този доклад. Първият дебат, който проведохме, бе много интересен. Той бе последван от едно много съдържателно изслушване, организирано от Комисията по външни работи. Позволете ми първо да благодаря. Председателят прекъсва госпожа Фотига. Можете да продължите. Позволете ми първо да благодаря на всички колеги, които пряко участваха в работата по доклада на етап изработване на текста. Всички заедно полагахме усилия. Докладчиците в сянка свършиха отлична работа. Същото въжи и за специалистите от секретарията на Комисията по външни работи, най-вече госпожа Жана Каминска. Искам да благодаря и на моите сътрудници, както и на консултантите от моята политическа група. Тяхната помощ ми бе от особено голяма полза. Бяха внесени общо 358 изменения. Проведохме три дълги заседания, на които разгледахме измененията и проведохме преговори за формулирането на компромисни изменения. С задоволство мога да отбележа, че приключихме работа по компромисните изменения. Те са общо 21 на брой. Разполагахме с много малко време, затова трябваше да приключим работа по време на пленарната сесия в Страсбург, която не бе лека. Затова и някои колеги помолиха да бъде отделено допълнително време, да им бъде дадено още време, за да проведат вътрешни разисквания. Благодаря на секретарията, че се съгласи да внесе тази промяна. Позволете ми да направя две бележки. Разискванията бяха дълги. Съвместната ни работа, според мен, обогати текста. Даде ни също така възможност да направим задълбочен анализ, да осъзнаем колко е сложен проблемът. Ще се спра върху един конкретен въпрос – още от самото начало работата по този доклад се провеждаше в условия на, според мен, изключително голям интерес и в известен смисъл и натиск от страна на някои медии, та дори и медийни групи, бяхме обект на особен интерес от страна на Спутник, например. Бяха повдигнати някои въпроси, които се разискват в цяла Европа. Въпроси свързани с стратегическата комуникация. От много време насам повтаряме като мантра едно и също, а именно, че противно на очакванията ни, залегнали в Европейската стратегия за сигурността, сме изложени на заплахи, както от изток, най-вече след агресивните актове от страна на Русия в Украина и анектирането на полуостров Крим, така и от страна на други сили, като например нововъзникващите, извършващи насилие ислямистки организации, най-известната от които е Даеш. Трябва да работим едновременно за неутрализирането и на двете заплахи. Тези заплахи, макар и различни по естество, тъй като в единия случай става дума за държава, а в другия за извъндържавен субект, използващ по-различни методи. Има необходимост от стратегическа комуникация От своя страна и двете страни използват методите на стратегическата комуникация. Затова трябва да противодействаме и на двете заплахи, да сме устойчиви трябва да излезем с контрааргументи, да покажем, че сме в състояние да работим едновременно за решаването на всички проблеми. Едновременно с това трябва да признаем, че двете заплахи са различни по естеството си. Благодаря на колегите, тъй като според мен успяхме да постигнем всички тези цели. Проведохме дълги разисквания, при които взехме предвид много сложни и важни въпроси. По време на работата по този доклад бяхме свидетели на изключително енергични действия на стратегическа комуникация. Бих казала, че трябва да приложим както метода на моркова, така и метода на тоягата. Сега предстои да гласуваме. Вчера гледах един латвийски филм, документален филм, посветен именно на темата за стратегическата комуникация. Този филм е заснет в Варшава. Бе показан в представителството на Европейския парламент там. Вчера от Russia Today ми предложиха ексклюзивно интервю, но мисля, че по-скоро бих се въздържала да използвам да се възползвам от подобен стимул. Изключително голяма е опасността, която проистича от стратегическата комуникация. Това е едно много опасно, плашещо явление. За съжаление, то е особено привлекателно за нашата младеж. Много млади мъже и жени – в резултат от тази комуникация напускат родината си, присъединяват се към ислямистки организации, впускат се в нещо, което смятат за приключение. Затова и трябва да проявим устойчивост, да сме единни, за да се справим и с двата проблема – Бих помолила колегите да продължим работата по този доклад в същия дух на изключително ползотворно сътрудничество. Благодаря на всички докладчици в Сянка, без изключение. Те наистина свършиха чудесна работа. За мен бе изключително вдъхновяващо да работя с вас. Доколкото знам, една от политическите групи, групата на Обединената левица, ще излезе със свой доклад, доклад на мълцинството. Поради това и предложенията на тази група не са залегнали в компромисните изменения. Благодаря. Думата имат докладчиците в сянка. Първо господин Онгореано. Благодаря, господин председател. Трябва да благодаря и на докладчицата Съгласен съм с нея за това, че целта на този доклад е не да отъждествяваме Русия с ислямска държава, да ги приравняваме. Докладът е посветен на пропагандата. Става дума за един вид пропаганда, но две действащи лица. Затова и в доклада се говори както за Русия, така и за ислямска държава. До момента много добре си взаимодействахме по време на заседанията на докладчиците в Сянка. Мисля, че докладът изпълнява първоначално заложената цел. Знам, че въпросът за пропагандата срещу Европейския съюз е сложен. Затова и разбирам защо политическите групи имат нужда от повече време за разисквания. Едновременно с това всички можем да се съгласим с това, че е необходимо да се изготви доклад за пропагандата насочена срещу Европейския съюз. Свидетели сме на дезинформация в огромен мащаб. Дезинформация е разпространявана както от държавни, така и от извъндържавни субекти. Сигурен съм, че след лятната вакансия ще очертаем пресечни точки – ще бъдат проведени допълнителни заседания. Надявам се, че скоро ще се проведе и окончателното заседание за приключване на работата по този доклад. Нашата комисия и Европейският парламент са приели не един доклад, в който има препратки към дезинформацията и пропагандата но няма доклад изцяло посветен на дезинформацията и пропагандата. Изготвянето на такъв доклад би било следващата логическа стъпка. Благодаря. Следващият оратор Ойген Фройнд. Благодаря, Михаил. Благодаря. За мен бе интересно преживяване да работя по този доклад, тъй като за първи път съм докладчик в Сянка. Интересно бе преживяването да работя с една толкова жена, с разполагаща с толкова много власт. Маргарет Тачър, алиас Ана Фотига. Не бе лесно, но мисля, че Работихме добре заедно, доколкото ни беше възможно. Благодаря за установеното между нас добро взаимодействие. Имам няколко момента, по които не можахме да постигнем пълно съгласие. Един от тях е въпрос, по който според мен все още има проблем – а именно фактът, че в един и същи текст се говори за пропагандата на Ислямска държава и пропагандата на Русия. Защо е проблематично това според мен? След като публикуваме този доклад, в който се говори както за Ислямска държава, така и за Русия, всъщност ще ги приравним. Ще поставим Русия на едно ниво с ислямска държава. А политиката на Европейския съюз винаги е избягвала квалифицирането на ислямска държава като държава или подобна на държава институция. Виждам, че клатите глава, госпожо Фотига, но все още не знам как можем да разрешим този проблем. Така, че да бъдат взети предвид и моите, и вашите аргументи. Има и още няколко въпроса. Според мен, е важно да дадем ясно определение на понятието пропаганда. Така че за всички да е ясно за какво говорим. Трябва също така да осъзнаем, че в Европейския съюз има различни настроения различни виждания за въздействието на пропагандата върху държавите членки. Трябва също така да правим разлика между лошата пропаганда и добрата информация. Според мен трябва да си създадем точна представа за въздействието на този вид пропаганда върху хората. В изказването си преди малко поменахте, че Спутник е проявил голям интерес към филма, показан вчера, че принципно е проявил и голям интерес към разискванията, които водим тук. Продължавам да не разбирам в какво се е изразил този интерес. Можете да съдите за това, защото може би посещавате страницата на Спутник в интернет, но други може би не го правят. Какво имам предвид? Кой всъщност обръща внимание на подобни действия? Не искам да кажа, че никой не им обръща внимание, но не знаем доколко явлението е значимо, тъй като не сме провеждали никакви проучвания до момента. Вероятно едно такова проучване да установи, че всеки ден 10 милиона души следят предаванията на Спутник но за момента нямаме представа за мащаба на явлението. И накрая, това е последната ни работна седмица преди лятото. Трябва да продължим работа едва ли не първия ден след лятната вакансия. Не бихме ли могли да отложим началото на работата по текста с 2-3 дни? Да започнем поне 2-3 дни след края на лятната вакансия. Тъй като не мисля, че от сега до 28-29 август ще разполагаме с достатъчно време. Необходимо ни е повече време за анализ. Колегата Остревичиус. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че за мен бе голямо удоволствие да работя по този текст. Работата по него бе както много интересна, така изпълнена с много предизвикателства. Става дума за сравнително ново явление. Запознати сме с концепции като киберсигурността или енергийната сигурност. Никой не ги поставя вече под въпрос. Но мълцина от нас биха казали, че и в областта на информацията, на независимите източници на информация също се изисква определено ниво на сигурност. Благодаря на Ана за дебатите, които проведохме. Първоначално бяхме на различни мнения, по някои въпроси бяхме на едно мнение. Важното е, че започнахме да говорим за пропагандата и дезинформацията като за източник на заплаха, за ценностите на западните общества. Не можем вече да отречем този факт. Пропагандата е явление, залагащо на антидемократични репресивни средства. Пропагандата се използва от терористични организации, за да достигнат доколкото се може повече целеви групи. Нашите радио и телевизионни канали просто са забравили за държавната собственост върху медиите. В някои държави обаче, по закон, както и на практика, медиите са собственост на държавата. Някои телевизионни канали са собственост на държавата. Те са под пряк контрол на националните лидери. И тези медии имат определен интерес от умишленото разпространение на пропагандни материали, от дезинформация. Според мен, колеги, няма разлика между държавните и извъндържавните субекти, разпространяващи информация. Във века на съвременните технологии не е трудно да достигнеш до съзнанието на немалко хора. Нещата се свеждат единствено до финансиране недемократичните държави, както и терористичните организации в някои региони, обръщат доста голямо внимание на пропагандата, тъй като тя е част от хибридното военно дело. Дезинформацията е бомба с закъснител. Бомба с часовников механизъм. Никога не знаем кога ще избухне тази бомба с пропагандата се прониква в съзнанието на хората, промиват им се мозъците и така се създават добри предпоставки за погрешно възприятие, за вземането на погрешни решения. Почти няма човек на тази земя, според мен, който не използва някакви източници на информация. Затова онези, които извършват пропагандна дейност, могат да окажат голямо въздействие върху съзнанието на хората. Мога да ви кажа съвсем открито, че нямаше идея за разкриването на ниво комисия на ресор борба срещу пропагандата. Още от самото начало бяхме против тази идея, но мисля, че ще се самозаблуждаваме, ако отричаме пропагандата като явление. Затова и работихме много усилено по изготвянето на компромисни изменения. Вероятно, окончателната редакция на текста ще бъде по-кратка, тъй като може би има някои повторения, но същината на текста е добра, може да се използва за по-нататъчни разисквания. Трябва да предоставим по-широка подкрепа за независимата, непредобедена журналистика в Европа, както и в трети страни. Затова и трябва да насърчаваме саморегулирането в тази област. Не бива да влизаме в ролята на големия брат, на свръхрегулаторен орган спрямо медиите. Затова и предлагаме да се измени действащата директива на Европейския съюз. Необходими са ни законови, а не идеологически инструменти – гарантиращи предоставянето на съпоставима и обективна информация в условия на право на свободно изразяване. Наскоро бе проведена срещата на високо равнище на НАТО в Варшава. Тя бе по-важна за онези институции в западните общества, които отговарят за нашата сигурност. Радвам се, че НАТО установи в Латвия Център за върхови постижения. Разполагаме също така и с специализираното звено за стратегическа комуникация. В случая става дума за малък екип от високо специализирани експерти, които могат да идентифицират отделните видове пропаганда, достигащи до нас. Познавам двама независими журналисти. Есика Аро, която работи за Юле, публичен радио и телевизионен разпространител в Финландия, и Марике Адам от СТФ в CDF в Германия. Тези две красиви, смели, изключително професионално работещи независими журналистки – са били обект на атаки с тролове, били са сплашвани и заплашвани, били са квалифицирани едва ли не като най-злите жени на света. Наистина много са впечатляващи историите на тези две жени. Те отправят към нас едно много силно послание, а именно, че докато отричаме вражеската, враждебната пропаганда, насочена срещу западните общества, ще сме в слаба позиция. Не бива да допускаме обществата ни да стават жертва на пропаганда. Не бива да бездействаме. Колеги, днес вечерта в Европейския парламент ще се организира една интересна проява. Ще бъде прожектиран филм, посветен на случая Магницки. Това ще е още един опит за почерняне на паметта на Сергей Магницки. Пореден опит за пропаганда и дезинформация. Създателите на този филм преследват една единствена цел, а именно да ни представят паметта на Сергей Магницки като нещо, на което няма нужда да обръщаме внимание. И ако отричаме пропагандата, нека гледаме на този филм така, но аз не съм сред тези хора. Още веднъж благодаря на Анна за инициативата й. Ребека Хармс. Um, all, like... Първо, аз искам да благодаря на госпожа Фотига. Всички са наясно, че ние тук представляваме демокрацията на европейско ниво и сме винаги за свобода на медиите, за плурализма. О, тази тема никак не е лесна за а, дискутиране. Винаги има проблеми, свързани с много добре организираната пропаганда в една от страните на нашето съседство. Така че не можем да отричаме, че всъщност е, е, Русия започва една офанзива от организирана пропаганда е, срещу Европейския съюз. И една от основните идеи от дискусията за нас, моята група, но и за мен и за колегите бе да не забравяме, че е необходимо да има баланс между защитаване на медийните свободи и независимост и необходимостта да защитаваме себе си в тези нов сблъсък с пропагандата. И преди да е, дам подробности, мога да кажа, че не смятам, че вие давате правилно определение. Тоест, е, че ние излизаме с равностойна пропаганда на тази на Русия. Никой не възприема Европейския съюз като организация е, сходна с тази на Русия. А, пропагандата, схемите за пропаганда, инструментите, които се използват – това са средства, които са налични е, и достъпни за всички и те са сходни. Затова обсъждаме отново и отново как точно да се подходи, когато става дума за две различни действащи лица, занимаващи се с пропаганда докладчикът и докладчицата в Сянка искат да поставят на едно ниво Русия на равна нога с Европейския съюз. Смятам, че трябва добре да обмислиме този въпрос, защото в противен случай се създават погрешни разбирания. Също е много важно в доклада да подкрепим идеята за създаване на Генерална дирекция за стратегически комуникации. Само една малко звено, което работи сега с госпожа Могерини, не може да се справи с проблемите, с които се сблъскваме. Необходимо е също така да задълбочим и възприятията за това какво би била задачата на тази генерална дирекция, какво трябва да направят страните членки и как ние трябва да увеличим своя капацитет, за да имаме възможност и да се изправяме като общество срещу подобни заплахи за дезинформация защото систематичното разпространяване на, дезинформации е най-увреждащо. Първо могат да се лъжи, може да се създава несигурност, може да се разпространяват е, фалшива е, чувство, чувство за сигурност, фалшиви твърдения. Та най-важното е къде да теглиме границата между свободата на медиите и е, необходимостта от е, борба срещу тази системна дезинформация, организирана от е, тези, които работят за Русия в момента. Е, и тези, които работят за Шпутник. Има, разбира се, проблем с пропагандата, но искам да задам въпрос на моите колеги. Примерно, в един руски град, където хората се сблъскват с проблеми, където не са удовлетворени от политическите решения на Москва, какво, как, какво би се случило, ако там се появи една агенция новинарска от Европа или от Германия и предостави работа на 40 души, да речем, да е, работят е, срещу официалната линия. Въобще това дали е възможно да се случи в Русия. Ние е, сме много отворени. Мен това ми харесва. Много сме отворени за дейността на медиите, но днес е, чувам сега, не знам дали са слухове, дали са измислици, е, че Спутник предлага 40 работни места за журналисти и редактори. Ако е вярно, може би трябва да така, за Шотландия е добре да има по-добра атмосфера за медиите, може би след Брексит те имат нужда от това, но защо се прави всичко това? Защо се отделят пари е, да работят журналистите в Европейския съюз? Ако следите е, техните излъчвания, ако следите и програмите на медиите в Русия, ще видите огромни разминавания. Та заключенията от обсъжданията бяха, че Ние не можем да неутрализираме пропагандата с контрапропаганда, но правителствата на Европейския съюз, на страните членки, трябва да приемат положението за много сериозно, да дадат възможност на обществото да подсилят на независимия, е, качествен, независимата на журналистика, която да може да отразява случващото се. И във всички случаи не сме стигнали до е, така, края на дискусиите в, в, с докладчиците в Сянка всъщност смятаме, че ние те първа започваме един процес. Сигурно ще има и още доклади, и още обсъждания по тази е, тема. Благодаря. Щетина. Господин Щетина. Дякую, Майкл, за слово. Thank you for the floor, Michael. Koncept paní Fotigy zahrnout. Е е, Благодаря. Това, което предлага госпожа Фотига, а именно да се включат и е, позиции за така за заплашителната информация а, е, за пропаганда от една страна от Русия, от друга страна за, от Ислямска държава, Искам да очертая разликата между тези две заплахи. Що се отнася до информацията от е, Ислямска държава и от други ислямски сили, примерно талибаните, които тази информация се използва много по-малко, отколкото тази от Руската федерация. Това, което идва от Русия, идва като така информационни вълни от вече 100 години, от Великата Октомврийска революция. А, примерно пакта Рибентроп, а, после а, войната в Чечня, много други примери за а, усилията на Русия да дезинформира. И а, методите, които се използват, са, са много из, изтънчени. Те са разработени и използвани от преди КГБ, сега Федералната служба за безопасност ФСБ. КГБ не се е променило. Сегашната агенция се помещава там, където преди се помещаваше КГБ и а, е, нещата си тъкат по същия начин. Дезинформация, лъжи, това е част от официалната руска политика, напълно без а, е, срам. Дори е, най-висшите руски политици са безсрамни. Затова в нашия доклад трябва ясно да а, очертаем, че тази опасност е много по-голяма от опасността, която идва от ислямска държава. Исламска държава ни заплашва по друг начин. Е, те заплашват с е, е, религиозна а, война, с а, навлизането на стотици бойци в Европа. Но що се отнася до дезинформацията, а, Русия от години води. И за това искам да а, говоря и за компромисно изменение 16 беше проведена неодавна дискусия, където е, говорихме и за недостига на финансиране в Европейския съюз за отпор на руската е, пропаганда. Беше казано, че ние не можем да се изправим срещу руската пропаганда. Те имат бюджет от хиляди, а в Европа няма такъв. Затова приветствам изменение 16, където се говори, че е необходимо да има отделен ред в бюджета. където да се отпуснат средства. Европейския съюз трябва да се събуди. Нека да има пари, за да можем да се справяме с въпроса за пропагандата. Колегата Юрек, заповядайте. Благодаря. Дълбоко съм убеден в това, че пред нас е един много важен доклад. Този доклад не само ще защитава нашата сигурност и нашите външни интереси, това вече беше казано, а мисля, че той е важен за моралното единство на нашите страни. Искам да се спра най-вече на това, което се съдържа в десетото компромисно предложение, обаче първо ще направя един коментар. Посткомунизма ние не го осъзнаваме. Посткомунизма иска да въведе два вида неравни структури. Първо, власт имащите се превърнаха в елит и често и по другия. Този елит на практика има монопол, когато става дума за властта, така е в Русия. Целта е да бъдат лишени гражданите от е, техните корени. Те не трябва да могат да разбират собствената култура, международната политика и също така да не могат да различават доброто от злото. За тази цел имаме днес руската пропаганда и за това тя говори за агресивния Запад. Този мит продължава да се подхранва. Твърди се, че Западът иска да разшири своята власт и да нападне Русия. В десетото компромисно предложение на доклада ние припомняме за това, че този процес на забравяне на собствената култура продължава. Ние обаче трябва да подкрепяме тази култура, за да могат хората да се върнат към нея, към собствените си корени. И за това е важно да разглеждаме това компромисно предложение заедно с изменението на господин Ковачев. Там се съдържат съвсем конкретни изисквания за запазване на паметта за определени престъпления на комунизма. Защото тази свобода, тази истина всъщност предпазва най-добра от пропагандата. В това компромисно предложение или на друго място – би трябвало да запишем и следното. Да отразим един факт, че елитът на руските власт имащи проистича от съветските структури и тяхната политика се основава и се легитимира от е, факта, че на населението непрекъснато се внушава, че ще бъде изградена отново старата съветска власт. Ние трябва да имаме предвид, че тези опасения от оскърбяване на съветската памет е, и при нас е, са много по-разпространени, отколкото мислим. Просто трябва да припомним за нашите документи. Съветския съюз беше агресивна сила, причиняваше войни, нападаше чужди територии и тяхната власт не позволи на половината от членовете на Европейския съюз сега да работят нормално на европейско равнище. И аз мисля, че руската общественост трябва да бъде информирана. И за това ние говорим много по тези теми и е добре е, Жалко е обаче, че е, рядко говорим за Съветския съюз е, и за това е, смятам, че е, това трябва да се промени в бъдеще. Искам и да благодаря за сътрудничеството. Благодаря. И накрая, господин Вайгъл, заповядайте. Хвала лифа. Тема е... Благодаря. Това е деликатна тема. Ние трябва да разговаряме много внимателно по тази тема, защото тя оказва въздействие върху информацията в най-широк смисъл. Тук става дума за стратегическо въвеждане в заблуда. Това е част от европейската външна политика и политика за сигурност и отразява европейските интереси за сигурност. По тази причина аз съм на мнение, че основният подход към този докум... в този документ е погрешен. И то по една съвсем ясна причина. Има много емоционални причини, имаме различни начини на възприемане на ситуацията в Европейския съюз и в нашите съседни страни. Мисля, че не трябва да приравняваме това възприятие с исламска държава, защото при нея наистина става дума за сериозна заплаха. Ние трябва да решим нашите недоразумения по пътя на политиката и дипломацията и трябва да докажем, че можем да се съпротивяваме на такива тенденции. С Даеш, с Ислямска държава обаче това няма връзка и аз мисля, че този паралел между Русия и Ислямска държава е много погрешен мисля също, че причината за това е, че отделяме повече време на този доклад. Трябва да си помислим малко по-подробно дали да не дискутираме и за информационните стратегии и технологии, защото с такива стратегии и технологии ние бихме могли да се противопоставим на пропагандата. която използват терористичните организации. Те използват новите технологии и то по много умел начин. В демократичните държави ние нямаме обаче съответен механизъм. Ако отдаваме значение на изключването на погрешна информация от нашата политика и ако искаме да изключим и нейното въздействие, тогава е оправдано да се е, погледне какво става тук сред нас, какво направи ЮКИП, за да може да получи тази партия мнозинство за излизане от Европейския съюз. Става дума за погрешна информация. Е, Тони Блеер преди няколко дни излезе по телевизията и каза, че е, съжалява изключително много, че е взел решение да бомбардира Ирак, защото това решение той е взел на базата на погрешна информация. И днес ние плащаме пълната цена за бомбардировките над Ирак и тогавашното решение. Днес в Европа нямаше да имаме бежанци, ако не беше се стигнало до войната в Ирак и до събитията в Либия и така нататък. Просто много ви моля, не ме обвинявайте в манипулация. И е, не смятайте, че сравнявам е, тази манипулация, която идва от нашите държави с е, манипулациите от тоталитарните системи. Погрешната информация обаче си остава такава и има тежки последици. Ние ще трябва да бъдем конфронтирани с тези последици. Аз мисля, че е, трябва да използваме времето, с което разполагаме. Е, добре е да систематизираме погрешната информация от Русия, за да използваме за това това време и аз смятам, че във всички западни държави има достатъчно основания за това да покажем съзнание, когато сме бомбардирани с информация от Русия. Понякога аз чета Русия днес – и мисля, че това е продукт на системна манипулация, но да се чувствам заплашен от това в никакъв случай. Аз мога само да се усмихвам на наивността на подобни манипулации. Европейския съюз в този момент няма добър имидж и Една от задачите на онези, които се занимават с информация и с имиджа на Европейския съюз, се състои в това у дома да отворим очите си и тук в Европейския съюз да не разпространяваме лоша информация за Европейския съюз, която въвежда в заблуждение. Просто е, превърна се в навик в държавите членки за всички грешки в националните държави да се обвинява Европейския съюз. Аз е, приканих нашите национални депутати да спрат да говорят е, най-сетне за това, че Европейския съюз е, трябва да бъде по-малко корумпиран и така нататък. Аз не съм корумпиран и не знам защо трябва да изпитвам вина за ситуацията, в която се намира Европейския съюз. Аз мисля, че не трябва да се защитаваме с е, контрапропаганда, поради пропагандата от една държава, която има сериозни проблеми с свободата на медиите. Аз разбирам и искам излично да подчертая това, че в Европа има различна чувствителност по отношение на нашите връзки с Русия, поради което ние ще говорим съвсем толерантно в Европейския парламент по тези въпроси. Благодаря. And, uh, although... Благодаря. И аз е, имам е, своите мнения по този въпрос, но сега като председател ще се опитам да бъда безпристрастен и ще дам думата на госпожа Фатига да приключи за няколко минути, защото ни чакат и други точки от дневния ред. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които участват в този толкова интересен дебат за, за размишленията им, за притесненията им. Дебатът показва, че ние определено трябва да се справяме с един въпрос, който е изключително сложен. Но Независимо колко голяма е заплахата, Независимо от къде идва тя, от държави или не от държави, все пак ние трябва да отделим основни внимание на дейността на Русия, защото тя е, е една държава, която излиза с толкова много увреждаща информация, с толкова много увреждащи идеи за нашето ежедневие. И по време на работата върху доклада се усещаше руското влияние в е, ежедневни, ежедневно в медиите, дори в е, уважаеми, уважавани медии. Това показва по колко сложен начин се прокрадват влияния върху нас, независимо дали ги харесваме или не. Говорихте за Спутник, след като аз коментирах и е, поставихте по съмнение дали е, те имат е, влияние. Да, те са една съвсем ограничена институция, но се но все пак лошата новина е, че те имат влияние, включително и в Полша, и в Австрия. Не защото са твърде могъщи, Има едно звено в Европейската служба за външна дейност, която изследва подобни влияния и примерно, когато се подават през материали за други медии, те съзнателно или не разпространяват подобни информации. И за това настояването да е, има една качествена журналистика за нас е изключително важно. И се надяваме, че една е, дирекция, като Генерална дирекция стратегически комуникации, е абсолютно необходима за създаването на подобна качествена журналистика, която да опровергава подобни манипулации. Примерно, Спутник даде информация за заседания на нашата група Дори цитира имена на експерти а, и тази информация беше разпространена и така се създават новините и манипулациите. Така че не става дума само за една а, медия. Спутник няма слушатели или читатели от порядъка на милиони, но те пускат една новина, която после стига до много а, е, други слушатели и читатели. Благодаря ви за дебата. Графикът е, е, е при секретарията на АФЕД, той ще ви го оповести. И аз ви призовавам да гласуваме по доклада възможно най-скоро Смятам, че позициите ни са сходни по ред въпроси. Ще се съобразим с вашите съвети и тези на госпожа Хармс, да помислим дали можем да подобрим формулировките, за да е, направим и това разграничение между Русия и е, разпространяващи пропаганда, които не на държавно ниво. Е, така е, има разлики, но ние трябва да се справиме с е, заплахи, отправени към нашата територия, независимо от къде идват те. И също така трябва да можем да проявим устойчивост, като така, отчитам коментарите на госпожа Хармс за това, което се случва в Шотландия. Ние всички сме политици. Можем да предвиждаме сценарии. Така че подобни действия определено са опасни. Затова е изключително навременно и от крайна важност за нас да покажем единство и да излезем с отговор на тези проблеми. И що се отнася до Европейския парламент, приемането на този доклад е един отличен отговор на подобни заплахи. Uh, I would like to add just that... Председателят, благодаря ви, госпожо Фотига. Гласуването в Комисията по външни работи е насрочено за 30 август. Ще видим дали наистина гласуването ще се проведе точно на тази дата, последния вторник на месец август. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Представяне на поръчано от Комисията по външни работи проучване за политиката на Европейския съюз за Арктика в регионален контекст. Добре дошъл на господин Гералд Стан, научен изследовател в Института на Европейския съюз за проучвания в областта на сигурността в Париж. Той е и автор на проучването за политиката на Европейския съюз за Арктика в регионален контекст. Разполагате с екземпляр от проучването. Имате думата, господин Стан. Благодаря ви. Благодаря ви за възможността да участвам в днешното ви заседание, за да ви представя резултатите от това проучване. Политиката на Европейския съюз за Арктика в регионален контекст. Проучването не е изчерпателно, но се отнася до някои от ключовите въпроси, които бяха от значение към момента на изготвянето му. Проучването бе изготвено наскоро след публикуването на съобщението на комисията, както и на върховния представител за външната политика и политиката за сигурност. Накратко ще ви изложа на какво ще се спра. Ще се спра съвсем накратко върху промените в Арктика, върху промените на политиката на Европейския съюз за Арктика, върху някои от предизвикателствата пред международното управление в региона, върху въпроси свързани с сигурността и енергетиката, преди да ви изложа някои свои идеи и констатации в заключение. През изминалите години сме свидетели на редица тенденции, които водят до промени в региона. Сред основните такива тенденции са климатичните промени. Те водят до несигурност, за поставят на карта живота на населението на региона. Друг такъв фактор бе бумът по отношение на полезните изкопаеми, бум в цените на нефта и газа в световен мащаб. Това се отрази върху региона на Арктика. Поне до 2014 година, когато цените се сринаха, когато пазарът, търговията с ресурси процъфтяваше, Арктика бе интересна за редица държави по света поради залежите си на газ и нефт. Сега, след срива в цените, някои от големите инвеститори в региона се оттеглят от там. Интересът значително спадна. Има също така и демографски промени. почти половината от населението на Арктика е население на Русия. Броят на населението в Руска Арктика нарасте, в други части на Арктика намалява. В Европейска Арктика, например, съставлява много малък процент от общия брой на населението в Европейския съюз. В региона има и проблеми свързани с урбанизацията. Има заплахи за поминъка на местното население, намесват се и климатичните промени, които също са голяма заплаха. Има промени и в структурата на местно управление. В държавите членки от Арктика има нещо подобно на парламенти друга структура на управление има в канадската част на Арктика. Гренландия пък вече от години е автономен регион. Като цяло кореното население, корените общности все повече настояват гласът им да бъде чут. Това въжи както за държавите членки на Европейския съюз от Арктика, така и за други държави, към чиято територия спада Арктика. Някои от тези държави имат стратегии за Арктика, други не. Сега е назрял, според мен, моментът и Европейският съюз да си разработи такава стратегия. Дори и да се сбъднат най-песимистичните ни предвиждания за климатичните промени, на територията на Арктика положението няма да е толкова тежко. Там ще продължи да е студено. Има известна приемственост, но ще има и много големи промени. Каква е ролята на Европейския съюз в Арктика? Тази роля е в процес на разработване на промени от няколко години насам комисията и парламентът по-сериозно разискват въпросите свързани с Арктика. От няколко години насам се финансират и проекти за този регион. Кои са ключовите приоритети за Европейския съюз по отношение на региона? Те се споделят на широко от Швеция, Финландия, Норвегия, но и от други държави, като Исландия, САЩ, Канада и Русия. Сред тези приоритети са климатичните промени, околната среда, устойчивото развитие, мирът и международното сътрудничество. Тези приоритети постоянно се поставят на дневен ред. През изминалите години бяха на дневен ред и в Арктическия съвет – който бе председателстван от Канада и САЩ. Това не е изненадващо, тъй като регионът на Арктика в продължение на години служи за модел в областта на сътрудничеството. Каква е ролята на Европейския съюз? Държавите членки от Арктика и други държави членки подкрепят идеята за Европейския съюз като действащо лице в региона. Има някои различия между стратегиите на отделните държави членки. Някои държави членки се съсредоточават по-скоро върху въпроси, свързани с сигурността. Комисията не обръща толкова голямо внимание на тези въпроси. Те са сред основните приоритети на парламента обаче. През изминалите години имаше промени в взаимоотношенията между държавите членки и европейските институции поради Лисабонския договор. Това доведе и до промени в отношенията с региона на Арктика. Тези отношения са в процес на развитие. Най-силната, най-силната Влиятелната организация е Арктическият съвет. В него членуват 8 държави. Има също така представители на кореното население, както и наблюдатели. Европейският съюз кандидатства за статут на наблюдател преди няколко години. Процедурата обаче бе спряна поради конфликти с Канада за търговията с тюленови продукти. Като че ли сега пък Русия, след решаването на конфликтите с Канада, се опитва да спре процедурата за предоставянето на Европейския съюз на статут на наблюдател в Арктическия съвет. Някои смятат, че арктическият регион де-факто не се управлява, но това не е така. Там има структури на управление, макар и от сравнително неотдавна. До края на студената война този регион не се считаше за важен в стратегическо отношение. Това се промени след студената война. Има пет държави, които граничат с Арктическия океан. Това не въжи за Европейския съюз и неговите държави членки. Тези пет държави до момента управляват в неформален контекст има някои други структури, като например Евроарктическия съвет за региона на Баренцево море, в които косвено участва Европейският съюз. Европейският съюз е установил и тясно сътрудничество с държави като Русия, Норвегия и други. <clears throat> Сътрудничеството във всички тези различни структури се отнася най-вече до околната среда и развитието. Това са структури, основаващи се на многостепенното управление, което често води до добри резултати. Повечето от структурите за местно управление не залагат на геостратегически въпроси, с изключение на пете държави, за които говорих преди малко. В Арктическия съвет, например, не се обсъждат въпроси, свързани с сигурността. Но сигурността е от много голямо значение – Наскоро върховният представител когато представи глобалната стратегия, заяви, че Арктика е от значение за сигурността в Европейския съюз. Но в стратегията на Европейския съюз сигурността не се упоменава. А това би било важно, тъй като, както казах, регионът на Арктика може да послужи, послужи за модел за сътрудничество в световен мащаб. И особено като се има предвид, че Русия играе голяма роля в Арктика. Моделите за сътрудничество в региона поставят акцент върху суверенитета на отделните държави. Водещи са САЩ, Канада, Норвегия, Русия. Като че ли се създава впечатлението, че тези държави могат да решат всички въпроси по между си, че няма нужда от намеса за повече сигурност или за уреждането на други въпроси. Именно това доведе и до структурите на управление, които действат в момента. В последно време Русия разширява военните си бази в региона на Арктика, разполага повече ледоразбивачи, там извършва и други действия, и това ни навежда на въпроса за евентуални предизвикателства в бъдеще. Арктическият съвет наброява 8 членове. 7 от тях в момента прилагат санкции спрямо 8-я член. И това може да доведе до някакви последици в региона. Действията на Русия във военно отношение в региона на Арктика са основателно, тъй като Русия има какво да загуби там. Арктическият океан, например, е от стратегическо значение за Русия. Там тя разполага свои подводници. Доп... Бих допуснал, че Русия няма да премине към офензива. По-скоро ще прилага защитни тактики. От две години насам Крим е анектиран от Русия. От тогава се прилагат и санкциите. Това активизира и усилията за приемането на кодекс за Арктика, както и работата по създаването на арктическа брегова охрана. Тук си сътрудничат Русия и САЩ петте държави от Арктика постигнаха и споразумение за рибарството в региона. Всичко това бе постигнато през изминалите две години. Когато се говори за сигурността в региона, се говори и за екологична сигурност, за сигурността на човешките ресурси. Арктика се управлява от суверенни, развити държави, които си имат своята представа за сигурност. Европейският съюз също залага на въпроси като екологична сигурност, устойчиво развитие, сътрудничество за развитие. Тези области засягат и аспекта, свързан с сигурността. Съвсем накратко ще се спра върху евентуалната роля на Европейския съюз в областта на сигурността. Ролята на Европейския съюз в тази област подлежи на промени. Тя е свързана и с случващото се в източна и югоисточна Европа. Както казах, настъпват промени, при това бързи промени в ролята на Европейския съюз в тази област. Брюксел обсъжда с държавите членки възможностите за ефикасни действия. Арктика изглежда мирен регион, но не би следвало да допускаме, че ще остане мирен и в бъдеще. Затова е добре да се обсъждат въпросите, свързани с сигурността, да се отчитат в отделните области на политика и стратегии. Накратко ще се спра върху енергетиката, след което ще пристъпя към заключенията си. По въпроса за енергетиката. Въпреки бума в областта на ресурсите, не се стигна до действия в мащаба, в който ни се искаше. Норвегия и Русия извършват доставки в голям размер на нефт и газ към Русия, по-голямата към Европа. По-голямата част от доставките от Русия са именно от арктическия регион. Колкото по-на север вървим, толкова по-вероятно е да се използва втечненият природен газ за сметка на тръбопроводите. Възможно е региона да е източник на доставки на такъв газ, който може да бъде подаван към която и да е държава. ние не сме, няма да сме задължително сред основните клиенти на Норвегия и Русия. Европейският съюз ще продължи да е зависим от външни доставчици на нефт и газ. Ще продължим да зависим от тези доставчици. Ресурсите в Арктика не са решението на проблема, не са панацея, но са потенциален елемент от едно евентуално решение. Възможност за диверсификация. Мисля, че трябва да продължим да обмисляме възможностите за доставки от държавите от региона. В момента говорим не малко за така наречените зелени технологии, за използването на различни енергийни ресурси от северното полукълбом. Ще видим къде ще ни отведе бъдещето. Норвегия и Русия са интересни за нас от гледна точка на сигурността на доставките. Не се знае каква роля ще играе газът в енергийните ни стратегии в бъдеще. Норвегия и Русия може да продължават да проявяват интерес към хидровъглеродите в региона, но това зависи от нашите потребности, от потребностите в световен мащаб. Няколко думи в заключение. Защо Европейският съюз трябва да продължи да отделя внимание на този регион? Една от причините е са потребностите на гражданите в този регион, както в економическо отношение, така и по отношение на управлението. Европейският съюз има свои територии в региона на Арктика, има и свои международни партньори там. Економиката, инвестициите в научно-изследователската дейност и новаторството са широко застъпени в съобщението на комисията. Това е чудесно, но економическото развитие в региона се основава до голяма степен на природните ресурси, например на изкопаемите горива. Затова устойчивото управление на тези ресурси ще продължи да е гръбнакът на економиката на региона. А що се отнася до управлението, Европейският съюз играе важна роля с оглед на ангажираност на местно ниво. Имам предвид не непременно създаването на нови институции, а установяването на един прозрачен процес на ангажираност. Европейския парламент може да изиграе важна роля в това отношение. Друг важен момент е водеща роля в областта на околната среда. Изготвяйки проучването, Разговарях с един бивш държавен служител в Канада, който е малко раздразнен от покровителственото отношение на Европейския съюз към Арктика. Бе раздразнен от това, че държави като Канада се поставят на едно ниво с Молдова и други държави но е много важно Европейския съюз да изиграе водеща роля в областта на околната среда в региона, включително и в световен мащаб. Но трябва да направите така, че действащите лица там да се вслушат в гласа ви. Въпросите, свързани с енергетиката и сигурността, трябва да продължат да са на дневен ред. Би ни се искало в Арктика да се използват зелени технологии, да се запази мирът там. Трябва да допринесем за това с действията си. Освен това, европейските институции трябва по-активно да си взаимодействат, трябва по-активно да си взаимодействат с държавите членки. Арктика е сравнително нов въпрос, както за Европейския съюз, така и за света. Мисля, че до момента се справяхте не зле. Uh, Като чувам вашето право, произношението на името ви, разбирам, че сте канадец, така ли е? Да. question, please be short in your questions or in your comments because we are really late with, with the subject here. Mrs. Яконсари, please. Моля, бъдете кратки във въпросите, госпожа Яконсари. Благодаря за изчерпателната презентация. Преди няколко години Китай беше много активен в е, политиката за Арктика. Как, как е, какво се случва сега? Китай не се интересува ли? Те са активни навсякъде по света. Какво напуснаха ли форума за Арктика? После. Как оценявате основните действащи лица в арктическата политика, включително в Европейския съюз? знаете така, е, известния въпрос на Кисинджер, като вдигне телефона на кого трябва да се обади. Кой в комисията отговаря за Арктика? С кого трябва да бъдем в контакт, е, за да е сигурно, че всичко върви наред? После, Русия, ако правилно разбрах, вие казвате, че Русия се държи много конструктивно в политиката за Арктика, работят с, а, страните от НАТО, Норвегия и така нататък. Каква е реално причината за това? Благодаря, госпожа Лесинг. Аз ще говоря на немски язик. Благодаря всичко наред ли е? Благодаря много за вашето подробно изложение. Поради температурата в тази зала ние също сме много настроени на арктически теми, поради което наистина става дума за мултимедийно събитие тук. Ние бяхме помолени за кратки коментари. По тази причина аз няма да се спирам на отделните аспекти, свързани с екологията, също така и експлоатацията на Арктика. Само искам да посоча допълнително някои проблеми, които възникват поради нарастващото търговско корабоплаване в региона. Тази тема до сега не беше засегната и това сравнение, което направихте с Молдавия, аз искам да посоча, че равновесието, екологичното равновесие в Арктика наистина – е изключително уязвимо и могат да бъдат нанесени невъзвратими щети, които към момента дори не можем да обхванем, тъй като става дума за комплексни явления и въздействия в много области, не само в екологичната област. По тази причина аз е, изрично приветствам факта, че тази проблематика намира много голямо отражение в вашето проучване, а и в това, което е написала по темата госпожа Могерини. Искам да попитам какво е вашето мнение, дали не може да се избере пътя на договор, както договора за Антарктида, договор, който да забрани всякакви военни учения, операции в Арктика и в крайна сметка да наложи мораториум върху експлуатацията на подземните богатства. Дали можете да си представите един подобен подход? Дали интереси на Европейския съюз или на живеещото там население могат да бъдат обединени. И сега, във връзка с въпросите на политиката на сигурност, вие изтъкнахте тук ролята на Русия и посочихте като аргумент, че въпреки влушаването на отношенията между Европейския съюз и Русия в Арктика има добро сътрудничество – и че украинската криза и други събития не са се отразили зле върху това сътрудничество. Въпреки това, вие посочвате нарастващите военни дейности там, като се фокусирате основно върху Русия. Ако правилно тълкувам, вие критикувате или поставяте като проблем Русия, дейностите на НАТО, е, и е, САЩ и Канада, на тях като че ли вие не отдавате толкова голямо значение. Е, дава дума и за голямата маневра Arctic Challenge. Е, всички тези предизвикателства, както се наричат сега в е, Арктика, също вие ги посочвате. И въпросът ми е как е, оценявате пътната карта за Арктика от 2009 година и а, е, стратегията за Арктика на а, е, US Defense Department от 2013 година. Става дума само за тази на Defense Department, а не за общата трагедия, бл- а, е, стратегия. А, благодаря, госпожо Лозинг. Сега господин Балчитис. Арктия Арктijos регионът iš tikrųjų labai yra. Благодаря. Арктическия регион е много интересен. И сега с стопяването на арктическия лед може да се достигне и до повече природни ресурси там. От тези ресурси се оценяват много различно, в зависимост от източника. Някои твърдят, че има огромни е, такива природни ресурси и че пете страни са много заинтересувани, естествено, да ограничават достъпа на други страни до тази информация. И затова искам да повторя въпроса, повдигнати от моя колега. Казвате, че пъте страни управляват региона по един много приятелски начин, но между Канада и Русия съществува напрежение. Русия разполага военни е, военен капацитет там и целта е много ясна. Те си защитават интересите. Освен това, има и други стратегически цели – Да има повече е, военно присъствие на Русия. Така как оценявате вие всъщност взаимоотношенията между петте страни? Те толкова ли са приятелски, колкото изглеждат? И за бъдеще не следва ли да отделим повече време е, на проблемите а, е, за несигурността, която може да се разшири в региона? Благодаря, председателят. Благодаря и аз имам един последен въпрос. Много доклади е, така сме е, виждали е, относно това колко е интересен региона за така бъдещето развитие. И сега основните действащи лица оттеглиха ли се от Арктика? Какво правят? Стоят и изчакват да видят какво ще предприемем или са се отказали, защото има и други фактори, които а, играят своята роля в, в, в енергетиката. Ще се опитам да отговоря накратко първо с последния въпрос. Основните играчи в енергетиката са Северна Америка, Аляска, примерно навсякъде операторите са затворили е, добива. Тоест, те действително е, спират дейността си, така изглежда. След няколко години ще правиме друга оценка. Русия, те са, също са засегнати от ниските цени, а също и от санкциите, от ограничения достъп до западни технологии. Те реално нямат достъп до тях в момента, така че това ги ограничава. Също така те подхождат и по различен начин по отношение на това дали е, е, решението дали си струва някой енергиен продукт или не. Тоест, те могат да започнат е, проекти, примерно за втечнен природен газ с повече пари от Китай, когато нямаше средства от е, Запада, така че е различно. Китай, е, те самите инвестират е, в проекта за втечнен природен газ заедно с Русия. Те присъстват и в Арктическия съвет. Там са включени няколко страни като наблюдатели. Китай много се интересува, за да разработи е, северния пътен маршрут над Русия и е, всъщност е, така пътния маршрут по море не тръгна толкова бързо, колкото се очакваше. Няма трансарктическа транспорта, по-скоро регионален. В бъдеще сигурно ще има повече движение на кораби, което е важно за Китай. Те се ангажират, дават повече пари, но за тях Арктика не е приоритет. Те сега имат капацитета да бъдат еднакво ангажирани в много сфера, което не правеха преди 10 на години. Тогава се избираха един-два приоритета а, има ли телефон на кого, в комисията на когото, който, човек, който да отговаря за Арктика? Не. Много от въпросите са така тематично базирани. А, хората, които отговарят за околната среда, си го разговарят с партньорите за околната среда, така че няма, няма един телефон, на който да който да се дигне за арктическите въпроси. В службата за външна дейност имаше човек, който отговаряше за доклада, но няма отговорностите са разпределени. Русия, защо работи в добро сътрудничество там. В момента положението върви добре за тях. Нали, санкциите се съществуват, да, но те няма, не, на, на север нищо не ги дразни, нямат проблеми, е, няма нищо създадено проблематично там и те е, си сътрудничат, защото ние така селективно работим с тях по тези проблеми. Ние, общо взето, ние се съгласяваме с тях по арктическите проблеми и те в отговор се съгласяват с нас. Е, сега за военните и съответните дискусии от 2014 всъщност там няма военно сътрудничество. Търговията, навигацията, въздействието върху околната среда. Не говорих много по тази тема, но тя е от ключово значение за европейските политики. И действително много уязвим е региона от гледна точка на екологичната среда. И това е проблем. в момент е, че нищо не е сигурно, никой не знае колко зле ще се отразят, примерно, навигационни маршрути или други. Това трябва да бъде ясно разбрано, затова трябва да сложи акцент върху устойчиво развитие, независимо в коя област се работи. Що се отнася за това дали има капацитет да се сключи договор, не. Никой не се интересува. Останалите арктически страни а, надигат много енергично гласа против това. Те не са за това да има договор, да има режим, да има мораториум. Не е тема. Значи, когато се постави, всички твърде се раздразват, така че е проблематично дори изобщо да се отвори дума. НАТО и е, действията им там. Америка по някакъв начин Арктика в военно отношение не я приоритизира. Да, стратегически е важна за ракетна отбрана и така нататък, но нямат активни операции, особено над крайбрежието на Аляска. И взаимоотношенията с Русия, Швеция, Финландия, извинявайте, Финландия и Норвегия и европейската част на Арктика са били много положители. Има много примери за сътрудничество. Нещо малко проблематично има сега. Но все още не може да се каже, че Русия ще реагира не както трябва на каквито и да било действия. Няма действия на НАТО в Арктика. Е, природните ресурси, какви резерви има там. Да, много са различни мненията. Първо, е, границите, така както са определени сега между арктическите държави, стигат доста на север, преди да се стигне до проблеми и да се решава кой какво контролира. И е, областите, по които няма решение, чии са, са толкова много на север, че все още няма така. Надяваме се, че докато момента, докато се решат тези въпроси, ние ще излеземе от е, ерата на използване на въглеродни горева. Та единствените области, до които има е, достъп сега, те са в териториите, суверенната територия на отделните страни членки. Те се решават как ще разработват тези ресурси. Дали Русия е действително приятелски настроена към останалите, както казах, няма военно сътрудничество, това е, се прекрати. И Русия си е Русия, нищо не е еднозначно там. Много неща са повече от, имат повече от едно лице. Става дума за държавна власт, седемте члена на Арктическия съвет, е, там няма проблеми. Е, съществува сътрудничество, идват министрите на срещи работи проекта по бреговата охрана. Може би са нестабилни отношенията, но действат. Благодаря. Благодаря ви за отличните презентации и вашето проучване ще е, се използва в изготвянето на доклада по собствена инициатива на парламента за Арктика. Благодаря ви за участието. Okay, so we. So the next point has been postponed. Следващата точка е отложена, което означава, че ни остава още една. Това е създаването на механизъм за обмен на информация, връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държави членки и трети държави в областта на енергетиката и отмяна на решение номер 94. Сега ще обсъдим предложението и даваме първо думата на докладчикът господин Кукан. Заповядайте. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря много, господин председател. Много ми е приятно да ви виждам там. Искам да напомня, че става дума за становище след предложение на комисията за решение, което да обнови механизма за обмен на информация с връзка с междуправителствени споразумения в областта на енергетиката. Преди няколко седмици обсъдихме становището, за това ще говоря съвсем накратко, няма да влизам в много подробности. Получихме 36 изменения, 9 от докладчикът и 37 от други колеги. Благодаря на колегите за проявения интерес към становището. Аз съм очертал проблема и въпроса за прозрачността, който ще даде възможност на Европейския съюз да предприеме по-координирани действия по отношение на енергийната политика и особено енергийната сигурност. В такъв смисъл съм съгласен с предложението на комисията за е, междуправителствено споразумение в областта на енергетиката да бъде подавано за оценка на комисията, за да се види дали то отговаря на европейското законодателство преди да бъде писано. Т.е. да се използва така наречения екс-анте принцип, предварителна оценка. Страните членки трябва да уведомяват комисията за започването на е, преговори за двустранни споразумения в областта на енергетиката с трети страни. Страните членки също трябва да информират комисията за неангажиращи енергийни споразумения с трети страни. Това са основните елементи и що се отнася до измененията. Искам да кажа, че ще подкрепя тези, които оценяват решенията по достоинство. Господин Пицола, уважаемия нас колега, подава изменения, свързани за, с спазването на между правителствените споразумения с европейските разпоредби за енергийна сигурност. Съгласен съм, комисията трябва да обърне внимание на този въпрос. Трябва да проверя обаче дали е, трябва да го формулираме там, където се говори за спазване на европейското законодателство. Подозирам, че трябва да обсъдим този въпрос малко повече. Имам известен проблем с изменение 21, подадено от ЕКР. Става дума за Северен поток 2. Разбирам и съм съгласен а, е, с е, исканията, формулирани в изменението, но не считам, че този въпрос трябва да влиза в законодателен текст. Там, където се създават правила. Ние говорим за принципи за механизъм, но не говорим за конкретни случаи, така че не считам, че тук му е мястото. Накрая, не можахме да постигнем компромисно изменение за сега, защото повечето изменения, които се подават, имат отношение към различни параграфи, различни въпроси, различни казуси, така че няма как да се обединят в общи формулировки. Да, странно е, но за сега е така. Във всички случаи, разбира се, съм готов да обсъдиме въпросите с докладчиците в сянка, така конкретни въпроси, които тя ги интересуват. Винаги съм на тяхно разположение да обсъдиме въпросите. И е, това са уводните ми думи, господин председател. Благодаря, благодаря, че сте толкова толерантен и сте готов да провеждате дискусии с докладчика в сянка. Ето сега господин Пицова, той е един от тях, има възможност да се изкаже. Заповядайте. Okay, now. Yes. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Известитель i razloga zbog кои danas ovdje raspravljamo o ovom prijedlogu. Има три причини, поради които ние обсъждаме това предложение. Първо, липсата на законодателство, антиконтрол и възможност за участване в е, преговорите, след това липса на правна сигурност в механизмите, които все още не са е, в е, съзвучие с европейското право, след това липсата на прозрачност в преговорите, които текат в момента. Факта, че експост контрола не доведе до нито едно изменение на договорите, всъщност не ни дава възможност да се съгласим с изменението на правилата, които действат в момента. Аз мисля, че трябва да имаме добър обмен на информация, също така да гарантираме правна сигурност, когато тези договори не съответстват на европейското законодателство. Аз съм съгласен във връзка с необходимостта от контрол от страна на комисията, която трябва да предложи е, начина на действие, да предвиди сроковете. Тези срокове не трябва да забавят преговорите и да превръщат ситуацията в трудна ситуация за държавите членки. След това снабдяването с доставките на горива е много важен въпрос. Когато говорим за това, е много важно да отчетем и ситуацията в транзитните страни. Те също трябва да могат е, да получават доставки на енергия, на течни горива, е, които са от добро качество и е, на добри цени, обаче това е възможно само при добре координирани политики. В обобщение ще кажа, че тези договори са изключително важни. Ние говорим за изменението и приемането на пакета от мерки трябва да се говори за повишаване на качеството и независимостта на доставките. Благодаря. Much, Благодаря, господин Пицула. Гласуването в Комисията по външни работи ще се състои на 5 септември. Благодаря ви за дискусиите по тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тя ще бъде обсъдена съвместно с Комисията по развитие, справяне с предизвикателствата, свързани с принудителното разселване, представяне на съобщението на Комисията за принудителното разселване и развитието и размяна на мнения с експерти.